Bardzo proszę. Rozpoczynamy wspólne posiedzenie. И така, скъпи колеги, нека започнем съвместната си работа с Комисията по околна среда и сигурност на изхранването, безопасност на изхранването. Добре дошли на всички колеги, които са тук в залата. Ние започнахме нашата работа преди повече от 2 часа и сега ще продължим местно приемане на дневния ред. Мисля, че нямаме проблеми. Заседанието се предава по интернет. Имаме превод на 20 езика. Ще обсъждаме е, едно решение на Съда на Европейските общности относно предюдициално запитване, относно новите техники за възпроизвеждане. Първо ще дам думата. Първо ще кажа няколко думи, а после ще дам думата на господин Торвалд. Първо ще обсъдиме решението на съда относно новите методи на техники за възпроизвеждане. Това е искане отправено от нашите две комисии, тъй като този проблем е от прерогативите на нашите две комисии. Затова организирахме и съвместно заседание. Съдът на европейските общности излезе с решение на 25 юли, потвърждавайки, че а, а, веществата, получени, продуктите получени с мута, чрез мут, мутагенеза са а, ГМО и съответно трябва да попаднат в обхвата на директивата за ГМО. Някои смятат, че те трябва да бъдат подложени на процедура на разрешения. Та знаете, че тази процедура е много дълга, сложна и а, а, скъпа. Необходимо ни беше решението на съда, за да получим известна яснота и за да има яснота и за всички от тези, които работят в тази област. Добре дошъл на господин Нил Сторвалд, съместник председател на комисията ЕНВИ, както и на членовете на вашата комисия. Господин Торвалд, имате думата. А понякога в живота има съвпадения. Пристигнах в Стокхолм, исках няколко дни да си починеме с жена ми в Стокхолм. И първото нещо, което направих в Стокхолм, Отворих вестника и видях, че има дебата между двама известни професори а, в а, Швеция на тема а, решението на съд, съда на европейските общности тъй като след няколко години жителите на планетата ще надхвърлят 10 милиарда и ще трябва да им се осигури прехрана. Ако не разполагаме с една конкурентоспособна с едно конкурентоспособно селско стопанство няма да можем да осигурим прекрана за населе, населението на планетата. А, и но тук, тук въпроса не, тук не става дума за ДНК и за намеса в ДНК-то, а за разделяне на ДНК, за създаване на нов а, организъм. И решението на съда някакси не изясни нещата и а, затруднява, ще се затруднява европейското селско стопанство, тъй като решението няма да даде възможност за развитие на едно конкурентно селско стопанство в Европа. Като цяло, а, информацията се тълкува по различни начини. От една страна активисти, еколози, така при, при, при, при, прегръщат една, един аспект на, на, на научната действителност, като загърбват други аспекти и по този начин се получава една неясна картина. Мисля, че трябва да имаме да проведем един открит и откровен дебат относно заключението и решението на съда, защото не трябва да забравяме, че ще трябва да да храниме, да изхранваме планетата не само ние, европейците, защото ако ние не сме достатъчно конкурентоспособни кой ще бъде. Чух много така против, противоречиви мнения от страна на зелемите. Разбира се, тази, тази дискусия няма да приключи и да бъде разрешена днес, но е необходимо да разгледаме различни аспекти на действителността. Благодаря ви за вашите уводни слова. А сега ще дадеме думата на госпожа Сабине Юлихър, която ще коментира решението на Европейският съд, а след това ще дадем думата на колегите, които присъстват на нашето заседание. Thank you very much. Uh, thank... Благодаря на всички. Честита нова година дума. Благодаря на двете комисии за това, че организира този обмен на мнение относно решението на съда. За нас е много важно да чуеме обмена на информация и да чуеме какво е вашето мнение по въпроса. Какво направи съда? Съд, е, съда е, изясни какъв е обхвата на законодателството за ГМО е, за някои нови техники, като мутагенеза. Решението на съда е обвързващо и не изисква допълнително приемане на, юриди... на правни документи продуктите, получени с новите мутагенни техники, са а, а, ГМО те и съответно трябва да отговарят на съответните изисквания, а държавите членки са онези, които трябва да извършват действията за проследяване и приложение на законодателството. Комисията организира няколко дискусии с национални органи, които са отговорни за прилагането на това законодателство Комисията припомни на държавите членки тяхната, тяхното задължение да прилагат законодателството, свързано с ГМО, във връзка с решението на СЕДА. Това, означава, това означава при приложение на законодателството относно всички ГМО продукти, които се пускат на пазара, както и научните опити и изпитания, които ще се извършват от тук нататък. Обсъдихме проблема с експерти от държавите членки, които споделиха своите проблеми. На, на практика проблема не е в а, тълкуването на решението на съда, а в неговото приложение. А, така че комисията ще направи всичко възможно, за да, спом, да помогне на държавите членки да прилагат, да прилагат а, това решение. Ни проблемите е идентични продукти могат да бъдат получени прилаган, прилагайки различни техники и а, в зависимост от прилаганите техники, тези продукти могат да бъдат обект на едно или друго, друг законодателен акт, така че е необходимо необходимо да се, да се направи разграничение на продуктите е, в зависимост от използваните за тяхното получаване техники. Е, Европейската мрежа на лаборатории за ГМО е, ще работят по тези проблеми и очакваме резултати от техните изследвания през марта 2019 година. В момента не предвиждаме оценка на законодателството за ГМО, нито да излеземе с нови предложения в тази област в рамките на мандата на тази е, комисията. В е, средносрочен и дългосрочен срок комисията и парламента би трябвало да създадат една стройна система, която да почива на научни а, из, а, изследвания и система, която да дава възможност на Европейският съюз да бъде конкурентен в областта а, на и в, да може да се справи с предизвикателствата вследствие на климатичните промени и устойчиво а, изхранване на европейското население. Целта е да същевременно да се изпълняват всички изисквания, свързани с сигурността и безопасността. Знаем, става дума за една чувствителна, спорна област, за това е необходимо е, и вие да участвате в е, един широкохватен е, дебат с всички заинтересовани страни. Следващата комисия трябва да има ясна представа за мненията на Европейският парламент и на, държавите членки относно бъдещето на биотехнологиите в Европейския съюз. Така че благодаря ви за възможността да се изкажа пред вас и за възможността да присъствам на обмена на мнение между членовете на вашите комисии. Благодаря ви. Кажете колко души искат да се изкажат, за да можем да разпределиме времето, с което разполагаме. Господин Егню, но не повече от минута и половина. Господин Агню, имате думата. Господин председател, има, още около, има общо около 150 50 е, членове и заместни председатели на заместник членове извинете, на комисиите по селско стопанство и околна среда. И мисля, че сме тук около 15 не в момента, за обсъдим една толкова сериозна тема. Ще се опитам да ви обясня а, е, темата по много прост разбираем начин. Когато се появиха е, тракторите, те само заместваха добитъка, който теглеше плуговете. Оттам нататък те се развиха, изпълняват много други а, техники. Това, като в момента се опитвате да направите, е да кажете на, едно да кажете на позитивни трактори на времето, че не могат да се развиват а, повече. Същото ето въздействието на това решение на съда. И а, индустрията за производство на семена в на посеби в определеното кралство реагира с удивление. Не могат да разберат защо това се случва. В рамките на ГМО организмите се привнася чужд ДНК, което няма как да случи естествено начин, но чрез мутагенезата се насърчават процеси, които могат да се случат по естествен начин. Тоест, откроява се процесът. Занимавам се с този вид техники от повече от 30 години. По естественият начин на отглеждане се основава на случайно кръстосване на сортовете, което рядко води до очакваните също бързо. Следващия етап е селекцията, при който това се случва целенасочено. генезата, има същата цел. Тоест, ако на практика Приемам приемем това решение ще се сложи край на синовътството в Европейският съюз? Това е пълно глупост и трябва да се отмени това решение. Благодаря ви. Благодаря ви, думата има господин Андрио. Благодаря ви, господин председател. Euh, Само с няколко думи техниката на мутагенезата е свързана с рискове и трябва да им обърнем внимание, както каза и представителят на Европейската комисия. Бъдещето на този вид нови технологии трябва да е обект на много сериозен дебат и се надявам следващият мандат на парламента да се вземе с този дебат, тъй като е много сериозна темата, но докато съществуват рискове, опитът би следвало да ни накара да стигнем до извода, че въпросите свързани с околната среда и общественото здраве не се а, тълкуват по същия начин, но от наша гледна точка, гледна точка на големите а, агропроизводители, основните въпроси, които би следвало ни вълнуват в момента са темите свързани с климата, околната среда и общественото здраве но към настоящия момент ми се струва, че решението на съда е много отговорно и мъдро решение предвид важните въпроси, които ни чакат за бъдеще. So, Хауслинг. Господин Хауслинг. Ja, <clears throat> wir müssen diese Debatte führen, aber ich finde es трябва да водим тези дебати, но малко е странно, според мен, че се извършва фронтална атака срещу Европейския съд. Трябва да уважаваме неговото решение. Това е висшата съдебна инстанция на Европейския съюз. Твърдения от сорта на това, че трябва да се промени законодателството, според мен са фронтална атака срещу Европейския съд. Какво предвижда съдът? Не предвижда забрана върху използването на тези техники, предвижда само ясно етикетиране, предварителна проверка, както и квалифицирането им като рискови. Мисля, че всички тези три постановки пряко са свързани с защитата на потребителите в Европейския съд. Който се обявява против тях, се обявява и против защитата на потребителите. Решението на Европейския съд, според мен, е много мъдро тъй като поставя в центъра на вниманието защитата на потребителя, неговото право да ползва ясно етикетирани продукти, да знае какво консумира. Твърдения от рода на това, че сега всички ще умрем от глад, са пълни глупости. Същите дискусии се водеха и преди 20 години, когато се обсъждаха старите техники за генно модифициране. Доведоха ли те до неблагоприятните последици, за които се говореше тогава? Не, дори и не, нямаше нарушаване на пазара. <clears throat> Така че трябва да се възползваме от генното модифициране като шанс. И мисля, че подобни злокобни твърдения за бъдещето на европейското селско стопанство нямат никакъв смисъл. Европейските потребители ясно заявиха, че не искат използването на техники за генно модифициране и действащите лица в сектора трябва да вземат при всички положения това предвид. За това и трябва да се съобразим с решението на Европейския съд. Трябва също да се предвиди и ясно етикетиране на внасените продукти. Призовавам комисията за това. представител на Комисията по околна среда. Тък му използвам много тривиални твърдения в полза на отрасала. Европа не трябва да изхранва света, трябва да изхранва, изхранва себе си. Всяка година губим стотици хиляди хектари, тъй като се индустриализира селското стопанство. Има ерозия на почвите и много други явления. Необходими са ни устойчиви селскостопански модели. Не бива още повече да се индустриализира селското стопанство. Така че не мога да разбера подобни твърдения поведения. Освен това, тази уж толкова прецизна технология на мутагенезата е много успорвана сред учените. Има много доказателства за това, че има неочаквани ефекти, които ще се отразят и върху следващите поколения. И става дума за организми, които се намират в природата, а не за произведени в биореактори лекарствени препарати. Държа на това. Така че наистина ме изумяват подобни твърдения. В една демокрация европейските потребители искат да знаят какво потребява. Трябва да откликнем на това тяхно очакване. За това допринася решението на Европейският съд, който го атакува, поставя под въпрос демокрацията и демократичните мнозинства в Европейския Европейския съюз. Нещо, което е много странно според мен. Пан Посуя. Демокрацията всъщност представлява обмен на, различни гледни точки. Господин Хойтема има думата. Благодаря ви, господин председател. Както си представях, дебатът вече стана много разгорещен и много емоционален, а не прагматичен, което е жалко. Нека да погледнем малко по-прагматично на дебата. Аз също смятам, че за да останем по конкурентоспособни не вече, за да можем да имаме, гарантираме устойчивостта на нашето стопанство, имаме нужда от селектиране. Имаме нужда от селекция и в областта на биологичното селско стопанство имате проблеми с някои болести, вие е трудно да се преборите с тях. Имате нужда от селекция на сортовете, за да се преборите с този проблем. В, а, имате много сложни проблеми с а, болестите по картофите, например. А пък а, индустрията на, селек... на селекцията се опитва да се, справи с тези проблеми, в което няма нищо лошо. И в някаква степен се стига до сивата зона какво може да е позволено и какво не е в областта на селекцията на сортовете. И аз не съм съгласен с вас, Мартин, че, че законодателството ни по някакъв начин е противоречиво или сложно. В момента се е допустима конвенционалната мутагенеза. Тоест, може даден растителен вид да се бъде обект на мутагенеза, за да стане по-устойчив и да бъде подобрен. Но не е допустима целенасочената мутагенеза, което е много, много странно решение. От 2011 година насам приложението на регламента за новите селекционни техники не, са, не е било измен, изменяна. Знаете колко бързо се променя света около нас. Така че не е зле по-проблематично да разгледаме различните техники на селекция, които съществуват и да решим кои от тях може да приемем и кои не. В случай с мутагенезата има очевидни ползи за интегрираното управление е, на вредителите, например, както и за устойчивостта на сектото стопанство. Така че наистина ми се иска да преразгледаме е, приложението 2011 година. И последния коментар. Ако нищо не направим, ще се окаже, че само големите мултинационални компании ще могат да използват мутагенезата и ГМО, защото те могат да се справят с законодателството, а малките производители е, не могат да се възползват от тези методи. Ще спра тук. Благодаря ви. Колумбиер. Господин Колумбия има думата. Oui, Господин председател, Съда на Европейския съюз е, е, потвърждава, че организмите, селектирани чрез мутагенеза, попадат в профилно поле на директивата за ГМО като разбира се с изключение, което ще обсъдим след малко. И това решение е добро дошло, защото процедурата за издаване на разрешение е единствената процедура за защита на граждани на Европейския съюз, които отхвърлят методите за производство на ГМО, като прави, че други държави разрешават употребата на ГМО и че всички а, внасяме голям бой продукти от тях. Което значи, че от тези, които се поставят на ГМО културите, все пак трябва да ги използват в известна част заради търговската политика на Европейския съюз. Нека да не забравяме този факт. Мутагенезата може да настъпи естествено, но може да бъде и съпътствана мутагенеза. Няма да навлизам в технически подробности. Между другото, аз самият не съм специалист но естествената мутагенеза, пак повтарям, не попада в въпросното поле на законодателството за ГМО, откъдето се стига до сериозни проблеми за контролът на вида мутагенеза съда в своето решение е, настоява за прилагане на принципа на превенция, на която много държат французите, въпреки че това противоречи на решението на френското правителство от 2015 година. Ние подкрепяме това решение на съда и смятаме, че е напълно уместно да се разреши приложното поле на системата за разрешение в Европейски съюз. Тоест, задължителите за посетителите на посеви да се етикетират третира тези продукти като ГМО, което отхвърлят някои от големите производители, някои от синдикатите на производителите на сектонски производители, които смятат, че тази процедура е прекалено дълга и скъпа. Доводи, с които сме съгласни. Окей, okay, Мадам Макентайер. Госпожа Макентайер. <clears throat> Thank you, Chair. Благодаря ви, господин председател. Европа играща водеща роля при селекцията на растителни видове. Всъщност половината от научните изследвания, извършени по света, се извършваха в Европа. И този вид преценки и подходът на някои от колегите напълно ще заречат това наше тези наши постижения. Живеем в свят на увеличаващо се население, изменения в климата и намаляващи ресурси. Ето защо се нуждаем от напредъка и познанията на учените, за да можем да произвеждаме растителни видове за в бъдеще. Имаме нужда от да продължим да селектираме видове, както сме го правили от поколения насам. В момента стандартните методи водят до появата на нов а, сорт а, ос, около 18 години, но ние вече не разполагаме с лукса да си позволим подобно време за разработване на нови сортове. Имаме нужда от а, сортове, които да са по-добре устойчиви на водители, които се нуждат по- по-малко вода и по-малко торове. Аз лично идвам от страна, в която имаме великолепен научен институт в Ротъмстед, там успяха да разработят растения, които могат да произвеждат омега-3 мазнини от, колкото се срещат в естествен вид в рибите, в растения. И това е великолепно постижение. Ние би трябвало да се основаваме на научните познания, научното разбиране и да не а, лишаваме европейските граждани и европейските малки средни предприятия от всичко, което можем да ни донесе науката. Има опасност да отстъпим всичко това на останалите страни по света, а нашите производители, нашите стопански производители, съответно нашите потребители ще платят цената за това наше решение. Благодаря ви. Декастро. Господин Декастро има думата. Грация, президенте. Сигурамент е благодаря, господин председател. При всички положения темата е изключително сложна. Би било необходимо повече време за обсъждането и не се коментират решенията на Европейския съд. Те се прилагат. Но няма съмнение, че във връзка с настоящото решение, прилагането му може да доведе до аналогично тълкуване на техниките за генно модифициране и техниките на мутагенезата. Но тези техники са много различни. Немалко европейски държави проявиха много висока чувствителност по отношение на ГМО. 17 са държавите членки на Съюза, чието национални разпоредби забраняват отглеждането на ГМО култури но едно е да се извлече нов сорт от мутагенеза, т.е. да се смесват гени от различни видове. Друго е да се правят генни модификации, които, генетични модификации, които не променят ДНК-то на съответния вид. Става дума за продукти, които се добиват не като се модифицира ДНК-то на един организъм, като се привнася друго ДНК. Това решение на съда налага законодателство, което да даде разяснения. В противен случай биотехнологиите могат да ни дават много интересни възможности за отглеждането на сортове, например, без използването на химикали или пък на устойчиви на болести растения, за което, за което не са необходими химически препарати. Всичко това са продукти, които се получават без да се привнася чуждо ДНК. И не би ли трябвало да се изясни веднъж за винаги, че трябва да има и а, различни процедури за разрешение за тези два метода. Благодаря, господин председател. Можем само да приветстваме решението на Съда на Европейските който, според който о, организмите получени чрез мутагенеза са ГМО. Знаете, че нашите граждани са много скептично настроени спрямо ГМО и ние трябва да им да създадем сигурност за потребителите. Някои големи индустриални предприятия и многонационални искат да наложат своите е, виждания. Но в крайна сметка, да, изправени сме пред предизвикателства, но не само биотехнологиите ще ни помогнат да се справиме с предизвикателствата. Това може да стане благодарение на устойчиво развитие и устойчиви технологии. Е, според е, съда могат да бъдат разграничени организмите, получени чрез мутагенеза, от другите, противно на твърденията на е, многонационалните компании. Всички техники на мутагенезата, които са близки до трансгенезата, са опасни, така че трябва да вземеме съответните мерки в случай, че а, е необходимо разрешение, трябва да има проследяемост, етиктиране е, и наблюдение на пазара в последствие. Така че през декември постигнахме съгласие по доклада Зомер и мисля, че агенциите биха могли да играят все по-важна роля относно контрола на методите на селекция. Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към преждеговорящите. Не трябва да бъдем догматици, а прагматици. Трябва разбира се, да разглеждаме въпроси, въпросите от етична и гледна точка. Съгласна съм с казаното от колегата Декастро. Тук говориме за различни неща. Няма, няма да коментирам да на... Pero si a la comisión convendría, y me gustaría... На съда. Решението си е решение. Но тук става дума да различни неща говорим от една страна за мутагенеза, от друга страна за трансгенеза. И по какъв... Необходимо е да им... Необходимо е да имаме много повече яснота и бих искал да, изслуш... да чуя мнението на а, комисията. Защо не се обясни, че не, че не става дума за едни и същи процеси? Зато мисля, че че не трябва да бъдем догматични, че трябва да вземем предвид на, на, на научните а, а, обс, об, така, на, на научните изпитания, но да вземеме предвид всички предпазни мерки, но какво защо, за, защото много, много знаете какво е, много, много, много често става дума само за маркетинг. Много често на пазара имаме етикети продукт свободен от ГМО. А, така че, още веднъж казвам, нещата не са достатъчно ясни и разграничени. Искам да чуя мнението на комисията по въпроса. Госпожа е Петир, благодаря. Явно има разминаване между съда и биотехнологичния отрасъл. Според съда, микроорганизмите, добити чрез мутагенеза, са ГМО и че принципно попадат в обхвата на директивата за ГМО. новото поколение продукти на генетичния е, инженеринг трябва да попадат в обхвата на европейското законодателство, да бъдат контролирани от Европейския съюз. Аз съм от Харватия. Харватия е държава, в която не се произвеждат ГМО. Лично аз смятам, че не трябва да се произвеждат и в целия Европейски съюз. Смятам също, че селското стопанство трябва да залага на качеството, а не само на това постоянно да увеличава количествата, използвайки съмнителни техники. Висококачествената селскостопанска продукция може да е конкурентно предимство за нас спрямо други пазари. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Важни са днешните дебати, но като че ли всеки само изказва мнението си. Въпрос към комисията. Може да приемем или не решението на Европейския съд, но то е факт, така че какви са последиците от него не само за съответните отрасли, но и за иновациите, за научно-изследователската дейност, за сълскостопанските производители и потребителите. Някои колеги казаха, че потребителите не желаят използването на тези технологии. Все едно това е факт. Не бива да приписваме подобни позиции на потребителите. Разрешена е конвенционалната мутагенеза, но не са разрешени специфични форми на мутагенезата. Искам да знам каква е причината. И мисля, че като се има предвид това, трябва по-скоро да се води разискване, отчитащо резултатите в научните среди. Аз в самодържава, където не отглеждаме ГМО култури, но ги използваме за фуражи. Такъв е случаят и в повечето държави членки, тъй като разчитаме на внос на протеинови култури. Така че трябва да водим този дебат по-прагматично, да осъзнаем какви са последиците от това съдебно решение и дали всъщност реалността, към която трябва да се прилага това решение, се основава на правила пригодни за целта. Господин Фланаган, едно е ясно. Ясно е в какво се състои решението, но има нещо, което не е ясно. Бях на заседание на Комисията по селско стопанство, посветено на Африка миналата година. Зададох въпрос за изхранването на света и разбрах, че това вече не спада към задачите на Европейския съюз. На най-висше ръководно ниво се казва, че ще се увеличи неимоверно населението на света до 2050 година. За сравнение в Европейския съюз няма да можем дори да се, дори да се доближим до тази цифра. Но вместо да изхранваме себе си тук в Европа, вие смятате, че трябва да изхранваме света. Но не е ли това възможно най-покровителственото отношение? Отношение, което прави хората зависими, там където те не искат да са зависими. Каква е всъщност политиката на Европейския съюз? Ще изхранваме света ли, защото сме толкова по-добри и по-умни от останалите ли? Bardzo dziękuję. W ten sposób... Председателят благодаря. Мисля, че всички можаха да се изкажат. Дадохме думата на всички желаящи да участват в дебатите. Сега, може би, нека приключим, като дадем думата на комисията. Много въпроси бяха зададени, имаше и много бележки и коментари. Добре би било да може да се вземе отношение по тях. Представителката на комисията има думата. Благодаря. Благодаря ви за дискусията, благодаря ви за въпросите, както и че ми дадохте думата. Нека изясня нещо, въпреки че не бе зададен въпрос по него. Става дума за изказването на господин Агню. Казахте, че следствие от това съдебно решение в Европа няма да се произвежда достатъчно храна, че ще трябва да внасяме храна. Нека изясня. Съдебното решение ще се прилага независимо от това къде са били произведени храните или къде са били отгледани семената. То ще се прилага към храни, отгледани в Европейския съюз или извън него. Същото въжи и за семената. Разпоредбите, т.е. са приложими към всички продукти, независимо от происхода им. Проблем е <clears throat> правенето на разлика между отделните продукти. Проблем е също така и прилагането. Това е въпрос от научно естество. Изискали сме от съответните лаборатории и от държавите членки да ни помогнат при решаването му. Имаше въпроси за разликите между различните техники. Честно казано, според мен би било прекалено да обсъждаме подробно разликите между отделните техники. Доколкото разбираме, от интерес са новите техники за мутагенеза. Те са интересни за учените и като че са най- обещаващи във връзка с селекцията в растениевътството в бъдеще. Във връзка с тези нови техники, като че трябва най-активно да се работи от страна на учените. Госпожо Магинес, попитахте какви ще са реално последиците от това съдебно решение за учените и за иновациите. Вероятно сте запозната с изявлението на научните консултанти, които са анализирали решението на съда от научна гледна точка, както и от гледна точка на случилото се напоследък. И това изявление на научните експерти е представително, според мен, що се отнася до последиците за иновациите и научно-изследователската дейност. Разискванията в международен мащаб показват, че ще има последици във връзка с това как юрисдикциите в международен мащаб подхождат към новите техники за мутагенеза. Имаше сближаване по отношение на класически произведените продукти, на тези произведени с класически ГМО методи, но има разминавания във връзка с това как да се третират новите техники. Но не би трябвало нормативната уредба да има значение за това, доколко широко ще се използват тези нови техники в различните юрисдикции важно ще бъде при прилагането на съдебното решение да може да се прави разлика между отделните продукти. Трябва да можем да ги идентифицираме, да ги проследяваме и етикетираме според изискванията на законодателството. Не във всички случаи това ще е лесно, така че ще трябва да има и допълнителна информация на научно ниво, както и на ниво прилагане. <clears throat> към момента не сме в състояние да предвидим какви ще са последиците за сълскостопанските производители в Европа като цяло, нито какво ще се случи в бъдеще. Нека се върна на нещо, което казах преди. При всички положения трябва да има дебати за биотехнологиите и възможностите, които те предлагат. Такъв дебат е необходим. Освен това, Европа трябва да има и ясно виждане за това на къде следва да поемем в бъдеще. Следва да прилагаме настоящата ли нормативна редба, която е в сила вече от няколко години, или пък следва да се проучат альтернативи. Bardzo dziękuję. Председателят. Благодаря. Искате ли и вие да кажете нещо, господин председател? Заповядайте, имате думата. Само за да ощастливя публиката и най-вече моя приятел, господин Хойслинг. Най-интересното във връзка с ам, технологиите за мутагенеза е, че няма научни доказателства за вредата от тях. Това е важното. С това не отричам онова, за което призовахте вие, именно устойчивото селско стопанство. Мисля, че сме на едно мнение, що се отнася до устойчивото селско стопанство. То може да бъде постигнато и с помощта на технологии, използващи мутагенеза. По време на днешните разисквания стана ясно, че можем един и същи вид продукт да бъде добит чрез класическите ГМО технологии, един може да бъде добит чрез мутагенеза и а, друг, като се възползваме от природата. Но това не е възможно най-доброто решение. При положение, че съдът е постановил своето решение, ние можем да го критикуваме. Това е демокрацията. Но твърдение от рода на, че в момента, в който се постанови съдебно решение, нямаме право вече да го обсъждаме, според мене отричат наше демократично право. Не може да отречете правото ми да обсъждам съдебно решение, когато става дума за област, по която няма яснота. Така че, моля, проявете някакво уважение. Председателят. Благодаря. Много удачен бе последният ви коментар от гледна точка на размяната на мнения. Не би имало никакъв смисъл да разменяме мнения, ако не допускаме изразяването на различни такива. Господин Агню, извинявайте, не ви видях. Благодаря, господин председател. Представителката на комисията ме упомена по име, но явно има недоразумение. Какво стана с ГМО? Европейският съюз внася по 30 милиона тона ГМО годишно. Ако класифицираме културите, добити с мута генеза по същия начин като ГМО културите, то ще започнем да внасяме такива култури, добити от мутагенеза към Европейския съюз. Преди 25 години бе придобит един сорт по технически път, който сега прилагащите биологични методи за земеделие използват с удоволствие. Значи Ако няма други въпроси, казва председателят, можем да приключим тази дискусия. Със сигурност не за последен път обсъждаме проблема. Той ще продължи да ни занимава, ще продължим да сме на различни мнения. За това е особено важно да ги изразяваме. Различни са позициите ни като политици. Благодаря ви. На 14 януари комисията ни ще заседава в Страсбург. Закривам заседанието. Благодаря на всички ви. Не съм видяла още един колега. Госпожа Агилер. Накратко, господин председател. Не, искам да пропусна случая. А, да припомня, че трябва да обсъдиме въпроса, свързан с поразумението с Южна Африка. Защото има, знаете, че има съпадение на датите. Аз бих искал да имаме дебат за предложението, специфичното приложение на споразумението и за последиците, които това им, приложение има за селските стопани. А, така че искам този проблем да бъде обсъден от координаторите и затова го повдигнах. Добре, тогава ще помолиме секретарята да намери възможност. Ще говориме по въпроса с координаторите и след това ще го обсъдим в комисията. Благодаря на всички. Благодаря на всички и на преводачите. Приятна вечер на всички. Започнахме отлично 2019 година с много упорита интенсивна работа.